Драги колеги, предлагаме, предлагам ви да започнем вече работа. Имаме няколко минути закъснение. Виждам, че някои от колегите доста им е трудно да станат тази сутрин и да бъдат тук на време. В 9.45 за около 3 четвърти час ще имаме изслушване на господин Едел Квадрас, които ще представят два проекта за придобиване на недвижимоти в Брюксел, един и другия в Страсбург. Моника Майер е докладчик. Предлагам ви, след като ги изслушате, да не започвате дискусия тъй като получихме информация за това вчера, докладчика не е успял да проучи достатъчно добре материала. А, и а, знак на кортуазия, предлагаме да ги слушаме, а докладчика ще предложи да се приложи тази разпоредба, според която от нас се иска становище. И Моника ще предложи да издадем такова становище в рамките на 15 дни. Това е мнението на координаторите от вчера. Вчера след обед трябваше да разгледаме някои точки, които вчера не можахме да разгледаме поради отсъствие на докладчиците, така че ще се постараем да работим бързо и задълбочено. И за това веднага предлагам да започнем с Жон-Люк Деан и Ян Йенсен, двамата докладчици е, по системата на собствени ресурси е, на Европейския съюз. Вчера с координаторите много обстойно обсъждахме този въпрос и е, всъщност докладчиците ще представят заключенията от заседанието на координаторите Жан Люк. Благодаря, господин председател. Вчера на заседание на координаторите разменихме мнение по пакета собствени ресурси на Европейския съюз – И сега обсъждаме този въпрос, защото в началото на декември, на 5 декември, в рамките на а, контактите с съвета по многогодишната финансова рамка ще има заседание именно по собствените ресурси. И а, докладчиците преди и след заседанието ще проведат, проведат а, а, дискусия за съгласуване на мненията. Така че е особено важно да определим каква ще бъде нашата позиция за тази среща. На първо място комисията след предложението от общ характер. Представи, комисията представи пет законодателни документи, едно по решението за собствените ресурси, след това а, а, по мерките за прилагане на тази система, увеличаване на собствените ресурси би трябвало да се опре на въвеждането на таксата данъка върху финансовите транзакции, но трябва да се определи каква именно част от този данък ще се използва, както и метода, по който ще се отправят тези отчисления. И така, що се отнася до този данък и до ДДС, това е включено в предложението за общ регламент, който да въведе тази смесена такса, национална плюс част собствени ресурси на Европейския съюз – както и е, частта от ДДС. Е, всичко това ще бъде разписано в новия регламент за ДДС. Що се отнася до прилагането на тези мерки за собствените ресурси, е, в друга комисия се определя данъчната основа за тези собствени ресурси. Е, целта е не да разглеждаме подробно тези текстове на комисията. Важно е да определим каква ще бъде нашата позиция на заседанието е, с съвета. Ще имаме възможност да правим предложения за доклади по този регламент е, в зависимост от дейността в другите комисии. А, ще, аз лично ще разгледам въпросите свързани с ДДС, а също така ще бъдат разгледани аспектите на данъка върху финансовите транзакции. Пътят а, ще е следният. парламента в рамките на следващата а, многогодишна финансова рамка а, ще се постарае да стони това, което е предвидено в договора, да бъде финансиран част от бюджета, от собствени ресурси, защото от 14-15 години сме се отдалечили от прилагането на този принцип, а парламента смята, че трябва да се върнем към него. И трябва да направим значителна крачка напред и председателят на заседание с националните парламенти заяви, че парламентът не може да няма да приеме многодишната финансова рамка, ако не се направи значително усилие по посока на собствените средства. Което означава също така тези два елемента да не се разделят а да се обсъдят съвместно в съвета по общи въпроси. Така че трябва да се направи качествена, значителна стъпка напред по отношение на собствените ресурси и в зависимост от предложението на комисията и доклада за по собствените ресурси, трябва да подкрепим това. На първата ви етап що се отнася до таксата върху финансовите транзакции, можем да подкрепим предложението, но в случай, че не се постигне такова споразумение И ако не искаме да подкрепим изцяло предложението за ДДС на комисията, има и други опции, други варианти. Впрочем, комисията ги е изложила в останалите документи по пакета. И ако бъдат отхвърлени тези предложения, това не означава, че нищо не трябва да се направи по посока на собствените ресурси. 60% това, което предлага комисията, е наистина минималния размер според нас. Дискусиите, които се по, е, проведоха по бюджета вчера, показват е, слабите позиции е, на Европейския съюз прямо държавите членки. Наистина ние зависим от националните вноски – и важното е, че трябва да се докаже и се надяваме, че комисията ще ни даде а, в кратък срок необходимата информация, данните. А, необходимо е да се увеличат собствените ресурси и националните бюджети ще трябва да правят по-низки вноски на базата на брутния вътрешен продукт. И собствените ресурси ще бъдат директно а, преведени и внесени в Европейския съюз, което пък ще намали вноските на държавите членки и те по този начин ще разполагат с по-голяма свобода на действие. Това е изключително важен аспект на дискусията. И а, е, ще можем да постигнем един общ подход, а, е, като а, е, засилим участието, активността на националните правителства. Това всъщност беше резултата от нашата дискусия вчера. Благодаря, Жолик. Ан. Сега, Въпросът е да видим как комисията е направила едно общо предложение. Значи има две нови предложения за нова, нова ставка ДДС и таксата за финансовите операции. Това може да послужи за база на, за началото на обмена на мнения на 5 декември, когато се събереме по повод съвета по общи въпроси. В е, докладът Гарига беше включен проблема, свързан с, е, общи, е, с собствените ресурси. Същото въжи и за доклада Шуре, където се описват бъдещият данък върху финансовите транзакции като основен източник на собствени ресурси. Ние трябва да имаме мнение по тези две предложения предварително, защото, както казах, комисията ще направи тези две е, предложения. Комисията направи предложението за данъка върху финансовите транзакции, защото някои държави членки настояха за това. Проблема ще бъде обсъден в съвета по економически въпроси, но ние бихме могли да, да излеземе с, с становище. Относно оформянето на този данък, за да може той наистина да генерира а, собствени ресурси. Тря, ще трябва да определиме критериите, които трябва да се а, изпълнат. Комисията също така предложи или един проекто правилник, който съдържа много технически спецификации относно начина по който ще се удържа или е, събира този данък. Така че би било интересно да, да проучиме тези механизми А колкото до принципите, които бяха обсъдени в комисията Шуре, в инициативния доклад по този повод, който бе изработен преди няколко години, то в него се съдържат някои мнения и съображения, които продължават да бъдат много актуални. от, от една страна става дума за намаляване на националните отчисления, а, като събирането на тези такси се осъществява по един упростен начин. Значи всъщност Важ, важното е да имаме един общ принцип за оформяне на собствените средства. Аз Бих искала да знам какво мислите по тези въпроси, защото в крайна сметка все още не е, не е решено дали в Европейския съюз ще съществува подобен данък, така че трябва да реагираме и да имаме някакво мнение. Благодаря, госпожо докладчик Гюран Ферм. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Отбелязвам, че има така едно широк консенсус между докладчиците и членовете на комисията. Верно, че принципа за собствените ресурси е от основно значение. Е, смятам обаче, че би трябвало да обсъдим и тактиката, стратегията, ако искаме наистина е, да постигнем е, някакво съгласие и напредък по въпроса с собствените ресурси. Затова мисля, че трябва да разглеждаме, да разгледаме всички аргументи в а, а, подробности, да видим по какъв по какъв начин държ... можем да намалим отчисленията на, на държавите членки, защото това би било важно за тях и това ще ги А, подтикне да а, приемат а, този принцип. А, трябва да видим и какви са общите позиции на парламента по тези а, проблеми. Не всички държави членки а, разбират не разбират а, всички правила принципа на, бюджет, на бюджетен неутралитет и така нататък. Тоест, просто основните принципи трябва да бъдат изяснени, уточнени, преди да започнем преговорите, за да знаем каква е отправната точка. Второ, е, второ, мисля, че от чисто политическа гледна точка би било е, уместно да се придържаме точно към е, предложението на комисията. Считам също така, че от значение и да се спрем на, на предложенията на комисията. Едното е данък върху финансовите транзакции, другото е ДДС. Вярно, че това са много важни проблеми, но същевременно и много спорни въпроси. И накрая, освен на е, новите собствените ресурси и източниците за набавяне на тези е, собствени ресурси, има и други проблеми, които е, трябва да обсъдиме как, какъв ще бъ, как, какво в бъдеще ще бъдат намаленията на, на, на таксите, възвръщането на, на сумите. Това са също едни много важни проблеми, които според мен трябва да бъдат обекта на дискусии. Благодаря, Георан. Благодаря. Съвсем ясно изразих моята позиция вчера по време на заседанието на координаторите. И смятам, че е въпрос на отговорност за мен да разясни на другите членове на Комисията по бюджет каква е тази позиция, въпреки че повечето от координаторите и членовете на комисията ще няма да се съгласят а, с мен, а, но аз нося отговорност към моята собствена група и за това трябва да изложа моето мнение. И така, това, което каза господин Жан Люкхен, е различно от това, което той каза вчера. И аз си записах две важни изречения, които казаха. Той каза, повече собствени ресурси и по-малко ресурси от бюджета. Обаче как, това, какво, което е важно за държавите членки е е с, колко, с какви данъци е, ще ги натоварим. Чрез бюджета или извън бюджета. Това няма значение. това е, важно е, е какви приходи ще се съберат в е, определена държава членка. Значи собствените ресурси, събрани чрез държавите членки, ще дадат повече поле за действие. Но трябва да се вземат предвид две неща бюджетна неутралност или неутралност по отношение на данъчната тежест. Значи ние не искаме да, да слагаме допълнителен товар върху данъкоплатците и економиките. Ако искате да въведете нов данък, който няма да се влива в националния бюджет, а се вливан директно в европейския бюджет, но а, все пак е събиран от националните а, економики, то тогава трябва да позволим на, на, на националния бюджет а, да бъде съпоставен а, с европейския бюджет и да се предвидят съответните а, отбивки. Важно е това, което е събрано в рамките на а, бюджета, да си има предвид а, и какъв е, е и да не се променя нито дефицита, нито ам, излишъка по съответния бюджет. Това е едно политическо установище. Искам да кажа, че независимо как ще го формулирате, то ще наруши прерогативите на данъчния суверенитет. А, нещо, което държавите членки не желаят то а, не е в унисон с разбирането на а, Британската консервативна партия. А, за нас това не е важно, но това е важно за много други държави членки. И сега не става въпрос дали това ще е ДДС, данъка върху транзакциите или някакви други данъци. Аз съм готов да обсъждам дори въпроса е, за данъка върху финансовите транзакции, но не трябва той да се използва като източник за презареждане на батериите на Европейския съюз, ами трябва да се използва за да се ам, ам, премахнат проблемите а, в сектора на залаганията. Да, собствените ресурси са включени в договора, но трябва много внимателно да се подхожа по този въпрос. Аз съм привърженик на междуправителствения метод, а не на общностния метод и ще се придържам към него. Благодаря ви. Колег, Благодаря, драги колега. Беше съвсем ясно. Следващия оратор. Благодаря. Трябва да сме наясно с това, какво ще се случи, ако парламентът и добре използва инструментите, с които разполага. всеки ден не получаваме предложения от комисията с, пред, с такова предложение за промяна на собствените ресурси. Това е, е важно предложение но има какво да се направи по него, то далеч не е съвършен. И именно за това парламентът трябва да изложи своята позиция. А, няма да работим само върху предложението на групата на социалистите а, и съответно ДФТ. Това е важно но трябва да се промени и ДДС, да се използват и а, другите възможности, например а, енергиен данък. Трябва да се преценят всички възможности. Всички възможности трябва да бъдат обсъдени. И да а, поемем инициатива не можем да се задоволяваме само с а, проучване на предложенията на комисията и е изчакване. Така че апелирам към докладчиците да проявят по-голяма смелост, а, да бъдат по-дръзки, да Нека да се възползваме от сегашната възможност. Благодаря. Да, вие зададохте и а, е, тактически въпроси. Приветствам е, заместник председател Квадрас, който вече е сред нас. Да изчакаме и Клаус Веле. Да, кажете, господин председател. Проблемът е, че вчера едва, с нощи даже, ми е, съобщиха за това е, посещение във вашата комисия. В 10 часа е, трябва да бъде гласуван е, мой е, доклад в комисията по промишленост. Така че мога веднага да е, направя моите бележки, които са, имат политически характер. След това Генералният секретар ще ви даде всички други подробности за съгласуването с вашата комисия. Благодаря, господин председател. И ние също вчера получихме тази информация и искахме да реагираме възможно най-бързо. Така че е, ще помоля колегите да прекратим временно тази толкова вълнуваща дискусия и да се възползваме от присъствието на нашия заместник-председател, който да ни представи проекта на бюрото, след което ще се върнем към дискусията, по-нататък и ще гласуваме. Имате думата, господин заместник-председател. Благодаря много, господин председател. Благодаря за тази възможност, която ми давате. по тази важна тема от дейността на бюрото. Доста често се явявам пред вас във вашата комисия по различни въпроси, за които отговарям. С колегата Джани Питела а, говорям за бюджета на институциите, както и на политиката, свързана с градния фонд. И вчера след обед, с нощи, бях уведомен за това, че трябва да се ява пред вас. И ще бъда съвсем кратък сега, защото а, трябва в 10 часа да се върна в комисията по индустрия. Но оставам на ваше разположение. Генералният секретар ще ви спра, представи по-подробно два конкретни проекта. По които бяха одобрени единодушно, с единодушие от бюрото. Първият проект се нарича Сграда Б. На 26 септември беше прият. И Монтуея 70 е другата сграда. На 14 ноември беше прият одобрен този проект. И двата проекта се вписват в общата ни сградна стратегия, прията от парламента и по-специално от бюджетната комисия. Е, всеки път, когато е възможно, е, ние е, правим всичко възможно да закупуваме сгради, които закупуваме, за да печелим пространство, да подобрим условията си на труд. Що се отнася до сградата Б в Страсбург, от финансова гледна точка това е една доста интересна операция. По този начин ще разполагаме с много повече площ, ще подобрим условията на труд на нашите депутати ще се освободят а, а, различни помещения на подсмана също и е, мог да се преустроят сегашните площи. Тази сграда, сградата Б, със сигурност ще ни а, е, позволи да решим всички проблеми, свързани с недостатъчното пространство, ще ни даде възможност да се разширим. По отношение на сградата на улица Монтуае 70, в момента а, ние се помещаваме в тази сграда и а, беше постигнато споразумение с сегашният а, собственик – е, ще подновим договора за найем с възможност за е, откупуване на сградата и подробно ще бъдат представени двата проекта от е, генералния секретар. Бюрото смята, че това са доста интересни проекти. Ние сме дали съгласието си и се надяваме, че и бюджетната комисия ще ги подкрепи. В заключение една по-обща бележка, ако ми позволите. На последното заседание на бюрото, ако си спомняте, е, настоявах за това е, тези е, намерения за разширяване на сградния фонд трябва да поддържа много жива връзка с бюджетната комисия и трябва да се дава своевременно информация. Тъй като процедурите са доста бавни и между момента на изготвяне на проектите и съобщаването на цялата необходима информация в бюджетната комисия, между тези два момента минават доста дълго време. Така че, господин председател, бюджетната комисия трябва да знае, че аз наистина, както и колегата Питела, държим на това да разполагате своевременно с цялата необходима информация. Това е максимален политически ангажимент. И исках ясно да подчертая това. Защото е изключително важно членовете на комисията да са наясно за това, че ние в бюрото желаем всички колеги да работят при отлични условия. Държах да ви съобщя това. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин заместник председател. Ние сме удовлетворени от тези отношения, отлични, които поддържаме от две години с бюрото. Възползвам се от вашето присъствие, за да ви кажа, че положените от парламента усилия за а, един а, стриктен бюджет 2012 година, отчитащ а, общата ситуация и усилията на институциите, това беше добре оценено от съвета и в крайна сметка нямаше никакво несъгласие по време на срещата за съгласуване миналата седмица с съвета съветът сметна, че след разглеждането от парламента на този бюджет бяха внесени изменения и прияти от парламента а, с допълнителни усилия за економии. Oui. Да. Давам думата на. Бих искал също така да благодаря на госпожа Голдмайер за отлично свършената работа. Тя беше нашия партньор, нашия събеседник по проблемите, свързани с градния фонд. Тя е и а, с връзката ни с а, Комисията по бюджет. И сега позволете ми да, да едно философско разсъждение. Е, разходи и инвестиции са доста различни неща. И по време на криза би трябвало то ясно да разграничим едното от другото. Що се отнася до сградния фонд и цялата политика в областта на а, недвижимостта, бюрото смята, и разбира, че инвестициите могат да будат загриженост предвид а, кризата, но ние гледаме в бъдеще. Ние гледаме напред, защото смятаме, че една инвестиция, направена по време на криза, особено по време на криза, е всъщност една економия за бъдещето. Благодаря, господин председател. Вчера получихме, както казах, документите и ще ни бъде необходимо малко време да е, ги проучиме. И разбира се, ще приложиме, е, ще се съобразим с изискванията, т.е. ще излезем с, с становище. Трябваше вече? Добре. Госпожо докладчик, искате ли да се възползвате от присъствието на господин председателя, за да кажете кои са проблемите, които ще разгледате по-подробно? Добро утро на всички. Искам да благодаря на колегата Квадра, с който работихме отлично заедно. Искам да, бъ... да се извиня, че документът е толкова късно, но а, колегата не можеше да направи нищо и въпреки, че дока късно той лично дойде да ми ги донесе, което е много мило. А, администрацията действа малко неадекватно. В, в неделя а, беше позваняно в офиса ми неделя след обяд. Съвсем случайно а, някой от моите асистенти беше там и вдигна телефона и беше казано, че председателя е бил до 3 часа нощта по време на помирителната комисия и за това не е има възможност да изготви документи, за това той идва толкова късно. Обаче, от друга страна, преговорите продължиха и председателят напусна в 11 часа на обяд и за нас беше трудно някакси да е, реагираме адекватно. Колегите е, либерали и други колеги ме попитаха какво а, смятам да направя и така нататък. Аз им казах, че а, съм наясно с всички дискусии, които се а, провеждат, но нямам нещо черно на бяло, върху което а, да работя. Да имаме една основа, върху която да градим. Няма никакви документи, които да обсъждаме така че да използвам някакви документи като а, база за нашите дискусии. Имам а, призив към а, комисията по бюджет да реагира по-навреме. Ние знаем от години, че а, тази сграда на Монтое 70 и договорът за найем ще изтече, така че можехме още преди половин година да да изготвим необходимия документ. Ето защо правим апел и към комисията, и към администрацията. Преди 4 седмици ни беше казано, че че Монтуе 70 въобще не подлежи на дискусия, ами ще купим сградата на Монтуе 51. И сега почнахме да молим колегите да обмислят въпроса с Монтуе 51, защото Монтуе 70 е много скъпа сградата, много стара и така нататък. И така а, беше написано писмо. Беше писмо и а, а, писмото беше изпратено на председателя, че в крайна сметка а, се от, оттегля предложението за Монтея 51, но мен като докладчик никой не ме беше уведомил. Съвсем ясно искам да кажа, че не одобрявам въобще начинът по който администрацията на парламента а, подхожда към стратегията за сградите, за сградния фонд. Монтуие 70 е ще дам няколко примери, ще опиша а, случая. Също не може да се очаква от колегите да прочитат документ от 250 страници за 24 часа и в тези, този документ да става въпроса за милиони евро. Това просто а, не може да се изисква от колегите. В бъде, бъдещите в бъдеще, когато сградите са в лошо състояние, ще се плаща по-нисък наем. Когато се купува сграда в бъдеще, трябва да си има предвид, че не трябва а, да купуваме на прекалено високи цени. От друга страна, наемодателят а, не иска да продава сградата, защото има много добър наемател, Европейския парламент. Обаче края на годината договорът изтича. И някои а, въпроси трябва да бъдат изяснени, трябва да знаем какво ще правим. В крайна сметка случаят е такъв, че а, ние трябва да дадем становище като комисия по бюджет, но в а, момента Просто а, съм възмутена от а, начина по който се подхожда. Обаче като а, задам въпроса каква е нуждата, тогава не получавам никакви факти. 204, 165, това са местата, които са необходими, плюс още няколко места за асистенти. Но колко а, души ще могат да се ам, поместят в тази сграда, ако я купим, обаче няма никаква информация. Въобще а, дали а, ще има допълнителна нужда от а, допълнителни места за служители. Искам да помоля председателството да ме подкрепи, съвсем ясно да заяви на администрацията, че ние не одобряваме техния подход и че днес няма а, да разкъсваме дискусията, ами ще обединим въпросите, ще ги отправим към администрацията, ще видим какво решение ще вземем и как ще изглежда нашето становище. Моля колегите а, да ме разберат, че няма да се спирам а, по-отделно на въпросите, за да не губя време. Следващия път ще обсъждаме всичко на куп. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря колегите Хартонки Бокрош за това, че аплодират. Благодаря, господин заместник председател. Свободен сте. Сега, скъпи колеги, отказаното до тук и от а, е, акламациите, а, е, мога да заключа, че ще приложим член 179 алинея 3, т.е. ще е, позволим на докладчика да изрази нашето мнение по документа, който ни бе предоставен твърде късно. Прекратяваме с дискусията. Ще говориме по-късно по този проблем в присъствието на заместник-председателя и генералния секретар. Значи, разгледахме точка 21 и сега се връщаме отново към дневния ред давам думата на господин Хартунг по а, собствените ресурси. Значи не сградния фонд, а собствените ресурси, господин Хартунг. Господин а, председател, значи се връщаме към данъците. Е, Знаем и сега данъците не са нещо приятно, но са, за съжаление, нещо абсолютно наложително и необходимо. Става дума за данъците, за националните е, данъци, които се удържат в държавите членки. Сега Европейския съюз е, не е, е държава, няма граждани, значи не може да удържа данъци. Да, чудесен, чудесен дебат, но нека да не навлизаме. Нека, нека не навлизаме в а, подробностите, защото а, подобен дебат съществува в някои държави членки. Въпросът свързан с а, гражданство и националност. Господин Гудманис. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да кажа няколко думи. Първо, това е, е сенен лоши, лоши изчисления. Страница 5. А, бих, бих искал числата да да бъдат, е, да съответстват на тези, които бяха предоставени от комисията преди това. Но защото изчисленията са нещо важно. Ако имаме по-малко средства от тези, които ще съберем чрез данъци, то няма да постигнем целта. Лошото е, че вече е втора последователна година парламента приема плащания, които се определят и които се урязват от съвета. Ако продължава така, нещата ще продължат и следващата година, и последващата. И какво означава това? Че пар- парламента ще планира известни ангажименти в рамките на а, стратегията 2020, а, а съвета ще, е, сря, ще урязва нашите а, е, предвиждания. Тогава ние ще трябва да А, е, да преадаптираме целите на стратегията 2020 в зависимост от средствата. А, ако не, разп, не разполагаме с, с собствени средства. От друга страна, стратегията е до края на 2020 година, а за бюджет, говорим за бюджета за следващите две години в моята страна аз направих изчисления и знам, че последиците за отделните страни ще бъдат много различни. Ако имаме по-ниска ставка ДДС, сега дали ставката ДДС ще бъде включена или изключена, е, това, има, това ще има много. Е, е, категорични и много последици в различните страни. Второ, що се отнася до таксата върху финансовите транзакции. Някои, някои, някои страни вече са въвели е, банкови такси, допълнителни банкови такси върху е, известни операции, които на практика не са чисто е, финансови транзакции. Така че цел, целта е дали ще има, дали ще, това ще бъдат допълнителни такси, които ще се наложат на банките като финансови е, като такси върху финансовите транзакции или не. И как ще стане това в е, държавите, които вече са въвели увеличение на таксите върху банковите услуги? Така че и в зависимост от отговора, който ще дадем на този въпрос, последиците ще бъдат е, съвсем различни. Както казах вече, някои, някои държави вече са въвели някакви такси, други не, трети се обръщат към Международния валутен фонд за помощ. Така че е, наистина ще всичко зависи дали ще има някакъв консенсус между държавите членки по този въпрос, по този проблем или не. Защото ако погледнем е, Лисабонския трудоговор, там пише, че е, бюджета на Европейския съюз се формира от собствени ресурси, но не се казват как откъде са тези собствени ресурси и по какъв начин те се набират. А от друга страна, нека не забравиме, че в конституциите на отделните държави съществуват разпоредби, свързани с формирането на собствения им бюджет. Така че и може да има много големи противоречия и разминавания между тези две концепции. Така че е, късмет на докладчиците. Господин Шуря, е, Господин председател, Струваме се, че трябва да разгледаме нещата от гледна точка на гражданите. Защото в крайна сметка за граждан, на гражданите им е все едно по какъв начин набираме данъците и ставките. В крайна сметка те ги плащат. Но ако европейския бюджет не е тясно свързан с националните бюджети, то тогава нещата малко се променят. това ще означава, че министрите на финансите на държавите членки не, не, няма да, да дават парите. В такъв случай, ако, ако погледнем, салдото ще е нула, това ще е идеалния, е, идеалното решение на нещата, но боя се, че няма да е така. Защото, представете си, че държавите членки се съгласат. Европейския съюз да и Европейския парламент да фиксират ставката давачната ставка. Значи, ние да решаваме, но смятате ли, че държавите членки могат да се съгласат с подобно нещо? А пък, ако, ако искаме да бъдем справедливи, ако искаме да бъдем честни, то тогава ние трябва да се съобразиме с положението във всяка една отделна държава членка. Така че много трудно, не мога да, не мога да си представя въобще. Трудно, трудно ми е да си представя, че държавите членки ще е, ни е, ни отредат автономия, ще ни позволят да бъдем автономни и да вземаме решение сега. Възможно е това да стане постепенно, крачка напред, крачка напред, е, крачка след крачка. Ако направим сега една първа крачка, би било вече не зле. От друга страна, аз а, е, считам, че наистина трябва да бъдем твърди и да препотвърдиме позицията си, че са ни необходими собствени ресурси, за да можем да изпълниме целите на стратегията 2020 и че ако в тази стратегия не се финансира достатъчно, ние няма да, е, да, да, няма да се съгласиме с предложенията за следващата многогодишна многогодишна финансова рамка. Но от, друга, но от друга страна пък някои държави членки биха казали, ами щом парламента не иска да приеме бюджета, пък ние ще плащаме по-малко отчисления. Така че трябва да избегнем тук капана, да внимаваме, защото е, ние се сме изправени пред едно препятствие в момента. Е, е, и трябва да много е, внимателно да се опитаме да заобиколиме това препятствие, за да направим наистина крачка напред. Вие започнахте песимистично, но съвършихте така по-конструктивно. Сега, господин докладчик. Благодаря, господин председателю. А, е, имаме много натоварен МВР, така че няма да съм много дълъг. По време на първото заседание имаше неш... някои въпроси, които бяха повдигнати. И трябва да им отговорим. По отношение на предложението на комисията – то не може да се позовава изцяло на 100% собствени ресурси. Трябва да има баланс. Баланс, почиващ на брутния национален доход и начинът по който той се изчислява. Но смятам, че все пак това е един реалистичен подход и ние можем да го подкрепим. С други думи, комисията а, предлага разумни стъпки в посока собствените ресурси. На следващо място да има съгласие. Собствените ресурси могат да бъдат приети само при е единодушие. Единодушие между всички парламенти. Тук се изисква и а, зачитане принципа на суверенитет. Националните парламенти трябва да одобрят тази стъпка. Не е вярно, че Европейския парламент и европейските институции ще могат да а, определят ставките автономно. Те трябва да имат зелена светлина от националните парламенти. И нещо друго, което споменах в моето експозиция ползе. Данъкът сам по себе си, независимо дали е ДДС данък или данък върху финансови транзакции, трябва да бъде много ясно формулиран в текста. Трябва да видим как ще се справим с практическата страна на нещата, свързани с собствените ресурси. Но въпросът за данъците ще бъде обсъден и в друга комисия. Друг коментар. Ако говорим е, за други собствени ресурси, предложени от е, комисията, е, може би ще е тактическа грешка, ако по време на първата среща с съвета да започнем да говорим а, за кой вид собствени ресурси точно става въпрос. Трябва да подкрепим предложението на комисията, защото то предвижда увеличаване на собствените ресурси и ние можем да приемем предложението за собствените ресурси, а, представено от комисията. И тогава ще а, предложим альтернативи на предложенията на комисията. Ако подходим по този начин, никога няма да ам, излезем от този омагиосен кръг. Ние ам, трябва да приемам предложението на комисията. Защото това е един документ, който е свързан с собствените ресурси. И за нас е важно да имаме думата по отношение на изпълнението на това решение. И ако в бъдещето предложението на комисията срещна отпор, ние трябва да имаме альтернатива и трябва да спрем дебата за собствените ресурси. Това са няколкото бележки, които исках да направя. Ja, jeg vil også gerne sige tak til de øh, første udmeldinger, der er kommet fra колегите. Също бих искала да благодаря на колегите за техните изказвания. Ние сме наясно, че е изключително трудно положението. Имаме нужда от единодушие в а, съвета. Парламентите също трябва да изразят своето съгласие. Не можем да събираме данъци просто е и така. Това, за което говорим е да се подобри съществуващата система. Съществуващата система не е добра. С всичките изключения, които са включени в нея. И а, виждаме и цялото лутане насам натам по отношение на многогодишната финансова рамка. Трябва да има по-упростена и по-прозрачна система. Споменахме данък а, за финансовите транзакции. Това е данък, който ще засегне Лондонското Сити. Лондонското Сити е огромен търговски а, форум, такъв какъвто има и във Франкфурт но ам, не става въпрос тук, че само а, британските граждани ще плащат този данък. Това ще бъдат и датските граждани, които участват в а, пенсионните фондове, които ам, инвестират в а, лондонското сити. Трябва а, да се замислим какви ще са въздействията от тези предложения трябва да преди да приложим нашите критерии, трябва да обсъдим а, нещата с, с съвета. Трябва да сме открити за нови възможности, за други альтернативи. Е, в противен случай а, има опасност а, да срещнем отпор от страна на съвета. Харесва ми предложението за ДДС това е добро предложение и то може да ни тласне в правилната посока. Но освен това смятам, че на един по-късен етап трябва да сме открити и отворени за други възможности, например за въвеждане за ам, енергиен данък. Нека да се вгледаме, казвам още веднъж в предложението на комисията, то може да е нашата отправна точка. Мнозинството в Европейския парламент вече изражи е, съмнение по отношение на специалния комитет е, и на многото резолюции, които, които приехме. Мерси, ми колеги. Благодаря, драги колеги. Благодаря и на докладчиците. Ясно е, че преговорите ще бъдат изключително трудни. Запознати сме с всички трудности и във всички случаи, ако се стигне до политическо споразумение, както почерта Георан Ферм и господин Годманис, данъчният суверенитет си остава прерогатив на държавите членки – и в деня, в който постигнем споразумение, то ще е, може да влезе в сила е, само при е, единодушното съгласие на 27-те правителства и 27-те парламента, за да, които да ратифицират споразумението. Смятам, че няма да постигнем това, но това не означава да не се опитаме да го постигнем. И тези, които изразиха тук а, а, скептично отношение, мога да им кажа, че е от, то е отличен опит. През 2006-2007 Казвам това за новите държави членки. Бях докладчик по този въпрос на бюджетната комисия и трябваше да обиколя всички столици, да се срещна с всички бюджетни и парламентарни комисии, за да им разясня как стоят нещата и а, на място да им поискам а, мнението. А, тогава Януш Левандовски беше председател на комисията и той наистина имаше страхотно отношение – каза ми, това е невъзможно и само един човек, малко луд като вас, може да повярва на това, но в крайна сметка нещата напредват благодарение на лудите и той ме придружи в много от националните парламенти и всеки път казваше това. Този човек е малко луд, но какво мислите по този въпрос? Това беше забавно, но в крайна сметка не беше лишено от резултати. И първоначално за бюджетната комисия беше единствената, която поиска да се отвори отново тази тема, след което убедихме парламента, после убедихме и комисията и комисар Левандовски всъщност изложи тези предложения, след което някои държави членки, и то не е маловажни, са готови да провеждат дискусия. През октомври организирахме тази междупарламентарна конференция и там чухме, че по принцип националните парламенти не са против такава дискусия. Вярно е, че ще ни трябва много време, трябва да а, постигнем това двойно единодушие, но а, все пак сме напреднали. Много от вас с право отбелязаха, че трябва да се прояви, да бъдем особено внимателни, защото в някои държави промяната на системата ще доведе до сериозни последствия. И именно заради това нашите докладчици предлагат, и то разумно според мен, на първо време топката да остане в полето на съвета. И за това парламента на този етап приема предложението на комисията. Това не означава, че парламента 100% ще приеме предложенията на комисията, но смята, че това все пак е, е добра отправна точка. И ние сме готови да работим с другите две институции на тази основа. Топката е полето на съвета и всеки министър ще изложи в съвета какви са последствията за съответната държава и ще каже приемам това или друго предложение. Това е, е тактическата идея. Парламентът и комисията могат да се опрат на това, което е внесено като предложение и вече затрудненията, които ще с които ще трябва да се справя съвета. В крайна сметка видяхме какви са предложенията на нашите докладчици. Припомням, че трябва да подготвим следващата среща, тази процедура на преговори с тройката председателства за 5 декември. Докладчиците ни ще изложат тогава тази позиция. Ще видим как ще реагира съветът, който ще проведе първоначална дискусия. Ще видим какви ще са позициите на различните национални делегации. След това в парламента ще трябва да решим въпроса с разпределението на правомощията с комисията ЕКОН, защото няколко текста са включени в този пакет. Общо представяне на стратегията, има документ за проблема с брутния вътрешен доход, след това данъка за финансовите транзакции, върху финансовите транзакции ДДС. Принципа за ДФТ всъщност комисията ЕКОН е на първо място. Ние там ще изложим становище. А що се отнася до отчисляването на част от този данък, ние трябва А, що се отнася до ДДС, ще трябва да видим коя от двете комисии. Да, прав си. Е, има регламенти за ДДС-то. Трябва да видим как ще си разпределим работата с ЕКОН. И е, както решихме вчера с координаторите, предложенията на Геран Фер по а, изработването на работен документ и а, предишните позиции на парламента на базата на резолю... резолюцията от 2007 и на резолюцията на Шуре по доклада на Гарига ще е, трябва да получим възможно най-бързо оценките за последиците в отделните държави. Защото трябва да разполагаме с тези данни. Е, разбира се, всеки министър на финансите ще даде по-конкретни обяснения. Благодаря на докладчиците. Можем да приключим с тези точки, след което може би ще предложа на Раймер да изложи накратко а, с въпросите свързани с ИТЕР е, в 15.30 ще има тристранна среща по този въпрос и по-нататък след това ще преминем към гласуване. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, бюджет 2012 да бъде отделен от цялата дискусия за ИТЕР. Това беше един правилен подход. Като ставаше въпрос за допълнителното финансиране в размер на 1,3 милиарда евро, съвета обедини нещата с цялата сума в размер на 6,5 милиарда до 2020 година това да е приносът на Европейския парламент по този проект. 100 милиона бяха предвидени в бюджет 2012 по преценка на комисията. По преценка на комисията на 1,2 милиарда са необходими. До тази сума ще дойда след малко. Няма да влизам в подробности, защото а, не трябва сега тук, а, когато заседанието се излъчва, да казвам какво точно е станало по време на този триалог в подробности. Добре е да има а, един такъв триалог и да се направи опит да се а, постигне съгласие до края на годината. Вчера комисията ни представи нови свои съображения, а, които а, са различни от тези, които получихме преди една седмица от заседание между съвета и комисията няколко дни след а, постигане на съгласие, едва ли трябва да правим нещо, кой знае какво по бюджета 2020 година. Има негативна резерва 60 милиона евро, която трябва да бъде включена в бюджет 2012. Но, а, според мен, това не е едно много успешно решение. О, комисията каза, че тази негативна, този негативен резерв а, идва от а, ангажиментите за плащания а, от всички пера. На второ място, предложенията, които прави Комисията за преразглеждане, средство 2011 да бъдат прехвърлени 2012-2013, за да бъде а, увеличен, да бъдат увеличени средствата по категория 1. Извинете, поправя се. 270 милиона от категория 2. Увеличаване на сумата и да не се взима предвид маржът от категория 5 за 2012 година. За мен това е, е, е разумно. Не се знае през следващите години и половина за какво може да ни е нужен този марш. Категория А и категория 3 240 милиона от 2011 година. И така, ако ИТЕР трябва да получи допълнителни средства, трябва а, да приемем фактите. Относно негативния резерв ще възникнат някои проблеми. Предложение 300 милиона, категория 1А, 2013 година, да се използват като а, кредити за поети задължения. Сега, от Категория 1А. Какви възможности представят средствата, предвидени там? И, какво, и дали да се използват средствата от седмата рамкова програма? Беше ни казано, че от тези 300 милиона, 100 милиона могат да бъдат взети от IMI и от съвместните начинания. Тези средства могат да бъдат взети от седмата рамкова програма, 500 милиона от съвместните да, проекти. 20% обаче от тази сума ще бъде съкратена съгласно бюджетния план – Искам а, комисията съвсем ясно да разясни по какъв начин средствата а, за тези съвместни проекти са били първо планирани и второ отпускани. ние можем да обсъждаме един въпрос първо, когато разполагаме с данни и едва след това да, да вземаме решение. В тази връзка възникват и дру, други два въпроса, които трябва да бъдат разяснени. 6,5 милиарда до 2020 година. Тук се включват 1,3 милиарда за допълнително финансиране. Това беше предложението на съвета, без да се говори за това какво ще се случи с ИТЕР. Съвета сложи таван. Обаче сега отношение, управле... по отношение на управлението на ИТЕР, за което говорихме доскоро, ако ако сроковете бъдат удължени, тези 1,3 милиарда са необходими още сега. Или пък трябва да бъдат подготвени за началото на 2014 година. Или пък а, те тук става въпрос за политическо послание или за економически съображения, обществени поръчки и така нататък. Някои държавите е, членки поставят под въпрос тази сума от 1,3 милиарда евро. Нещо в допълнение, нещо, което също поражда неяснота. Япония не може да извърши някои доставки възоснова на инцидента, който се случи там в Фукушима. Така че Южна Корея ще а, поеме част а, от а, проекта, който се пада на Япония. Четвъртък и петък бяха обсъждани а, въпроси, свързани с тази тема. Имаше съвет по ИТЕР и в понеделника експертна група от японското правителство – а, беше публикувано в а, Мадрид и в а, Japanese Online и беше публикувано, че тези експер, експерти на правителството а, изискват преразглеждане на енергийната политика на Япония и ще приканят Япония да отегли своята подкрепа за проекта ИТЕР. Цитирам от този текст от японското съобщение. Съвета поиска да се а, намалят средствата за ИТЕР или а, Япония да отегли своята подкрепа. А, радикално трябва да се преразгледат а, средствата и е, се предвижда съкръщение от 2,2 милиарда японски йени от страна на Япония. Така, сега значи е, стои въпроса какво ще се случи след 2013 година. Е, има много въпроси, които възникват, когато обсъждаме тази тема. Много неща трябва да бъдат обсъдени. Въпросът е свързан с е, преразглеждане на кредитите за задължения и а, трябва да има преразпределяне на приоритетите на парламентът, ако искаме да а, изпратиме положителен сигнал. Но още от сега ми се свива корема, когато помисля за тези неща. ако съвета може да ни предостави някакви данни, някакви становища и мнения, ще сме благодарни. Може ИТЕР да бъде финансиран под формата на повече траншове, но за, за в момента ИТЕР е под голям въпрос. Ферм. Гаран Ферм. Само няколко думи. Абсолютно сме съгласени с Раймер. Моята политическа група смята, че трябва да подкреп... смяташе, че трябва да подкрепиме този проект, но същевременно сега има малко колебания в тази подкрепа, защото имаме много не от неоточнени неща, неща, които не са ясни. Японците се оттеглят от проекта, така че подкрепата е малко колеблива. Второ, не, не можем да търсиме решение, с което да залегне в бюджета от 2013 година. Ние все още дори не сме посочили докладчик за това. Това е и политически невъзможно и според мен и юридически невъзможно. Ние просто не можем да поемеме такива ангажименти за 2013. Второ, е, прехвърлянето на средства винаги би за нас е било нещо съмнително. Трябва, защото а, е, парите, пари, парите са от съвместни предприятия. В крайна сметка Европейския парламент си има приоритети. И госпожа Лена Ек стана министър на околната среда в Швеция и тя, аз говорих с нея преди 10 на минути и тя каза, че шведското правителство абсолютно не е, не е съгласно а, да се прехвърлят пари от съвместното предприятие към ИТър и аз също политически смятам, че това е невъзможно и не мога да се ангажирам в това. Ан Янсен. Er Исках само да се спра на казаното от колегата преди мен. Предишният депутат и сегашен министър по екология смята, че това не са добрите решения, решенията, които са предложени. Как трябва да финансираме такива проекти, като а, вземем пари от други проекти, или които съвсем скоро ще а, доведат до резултати и да финансираме в проекти, които са предвидени в дългосрочен план. Става въпрос за ИТЕР. Важно е ИТЕР да бъде финансирано по начин, който няма да се отрази негативно върху финансовата рамка, върху рамковата програма. Говорим за 300 милиона, които да бъдат а, а, отпуснати по друг начин. Добре е до края на годината да има яснота по, въпрос, по въпроса, защото и за ИТЕР е важно да, а, и, да се знае откъде ще дойдат парите, да се знаят какви ще са разходите, кога трябва да бъдат отпусна, отпуснат средствата, дали 2013 година, как изглежда планирането и програмирането и какви са другите видове финансиране, които могат да бъдат предвидени без да се взима прекалено много от седмата рамкова програма. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз имам чувство, че съм в друг свят. Имам чувство, че имаме проблеми между виртуалния свят и истинския свят. ИТЕР е един а, синтезен на европейски проект. Този, ако продължаваме така, този е, този, този проект, е, направеното пред последното 20-30 е, години за е, ядрения синтез, просто ще отиде на... ще, ще бъде загубено. Така че няма значение откъде точно идва пари, но има един реален проблем с реална институция, с реални пари. Така че, Раймер, моля ти се, стъпи на земята и е, погледни как, кое, какво действие е в интерес на е, европейското бъдеще и в европейските е, приоритети. Благодаря, Джеймсо. Благодаря ви. Благодаря ви нещата да са ясни. Припомням, е, че по повод на заседанието за съгласуване миналата седмица проблем, във връзка с проблема повдигнат от Джеймс. Продължаване на дейността джет и правните основания, това не е свързано с проблема, който разглеждаме днес. Правните основания са друг текст, друга процедура, в друга комисия, друг формат на съвета на министрите. А, става дума за решение на съвета. И ние официално заявихме и казах това в последния момент на заседанието, че Европейския парламент може само становище да изкаже и ние сме за това да продължи джет. Независимо от резултата от е, трилога, в бюджета 2012 е, са записани 479 милиона за ИТЕР. Това не беше първоначално предвидено. Плюс 100 милиона евро – така че да се стигне до милиард, милиард 300 милиона, което са допълнителните разходи. И парламента добре преговаря, преговаря защото а, само за 8 милиона става дума, останалото се финансира от маржа или от гъвкавостта. По време на заседанието за съгласуване на бюджета ние писменно се ангажирахме за това да намерим решение до края на годината за допълнителните, за свръхразходите, без повече подробности. И днес се намираме в ситуация, в която по ИТЕР като че ли има а, мнозинство, което а, гледа с добро око на продължаването на проекта, но съветът а, има искане. Именно за това, още от началото на преговорите, разделихме двете теми. Успяхме да постигнем това. А съветът а, абсолютно искаше да останат в общ пакет така че след като решим въпроса с бюджета 2012 година, сега можем да се обърнем към ИТЕР. И ако е, съветът е, продължава да настоява за допълнителни средства, трябва да е, докаже това и да плати в кавички. Така че ние няма да се връщаме и да променяме бюджета за 2012 година, след като вече сме го приели. И не виждам защо ще трябва да приемаме някакви промени през 2013, които противоречат на гласуваното за 2012, които да спорят някои програми за изследователска дейност, някои, които са програмата за от до 2013, Цезар и други. Това не може да бъде прието от парламентът. Георан добави въпрос, принципен въпрос за решенията свързани с бюджета 2013 година, но след като се променят рамките и перспективите, имаме такива правомощия да променим бюджета за бъдещите години. Но политическият аргумент е, ясен. И на трилога именно в тази посока ще бъде нашата позиция. Скъпи колеги, благодаря на докладчика. Преди да преминем към гласуване, предлагам да дадем думата на Хелга Трюпел. Казват ми, че всъщност вие сте в състояние да ни представите доклада на господин Алфонси относно протокола с Гвинея Бисао. Не сте ли в състояние? Проблема е, е че моята сътрудничка току-що напусна залата и е, защото не знаехме в кой момент ще го разгледаме. Добре, айде да оставим тогава рибата на мира за момента и да минеме към гласуването. Време е да гласуваме. Alors, euh, je vous propose... И така, предлагам ви сега да преминем към гласуване, но да започнем да започнем с 14-та точка проект на коригиращ бюджет номер 6 на Сидония списъка за гласуване, моля. Сидония, искате ли да разясните малко вашите изменения? Е, Колеги, искам, моля, да привлеча вашето внимание, защото в последния момент имаше обсъждания и предложение за устно изменение, което надявам се сте получили. И трябва да ви кажа няколко думи по повод това устно изменение. Идеята е, е мотив F да мине преди E, защото имаме вече трансфер, който е споменат в мотив F думите Where is those needs да бъдат заместени с Where, where is some payment needs. И в след това думите All Needs и така нататък до 1242 милиона да бъде заместено с as much as possible, нищо, колкото може повече нужди, е, до 1047 милиона. Е, това означава обаче, че ще трябва да гласуваме разделно изменение номер едно. Аз смятам, че трябва да гласуваме против първата част и да подкрепите втората част. Някой има ли някакви въпроси? Благодаря. Ви. Благодаря, тъй като устното изменение ще промени а, някои елементи от а, първо изменение. Гера Ферем иска думата. Да, благодаря. Значи с тези изменения ни оттегляме първата част, така че можем да избегнем разделното гласуване и да гласуваме предложението на докладчик. Някой друг иска ли думата? Тогава гласуваме изменение едно, така както е изменено с устно изменение на докладчика. За, против, двама въздържали се, трима въздържали се. Приема се. Изменение 2 с подкрепено от докладчика за, против, въздържали се. Двама. Приема се. А, извинете ме. Два гласа има против, а няма въздържали се. Трето изменение от същите вносители за, против, същите трима, въздържали се няма такива, приема се. Четвърто изменение на същите вносители за, против, същите трима против, същото мнозинство, приема се окончателното гласуване на текста за, против. Петима са против, въздържали се. Коригираш бюджет номер 6 се приема с измененията. Сега Pardon. Euh, Изабел Дюран demandé la parole. Изабел Дюран поиска думата ли? Господин председател, във връзка с Гвинея Бисао, можем ли сега, след като сме приключили с гласуването? Добре, след гласуването, добре. Окей. Okay. Alors, je vous propose de prendre euh, le rapport. И така, сега. Барбара Матера за Рено. Припомням, че след дебат и малко объркано гласуване, бюджетната комисия беше отхвърлила а, това мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка с а, Рено. Но ние се върнахме към тази тема, обсъдихме я по време на трилога, комисията и съвета настояха за това Европейския парламент, по-специално бюджетната комисия, да преразгледате въпроса въпроса възоснова на новите събития във Франция по този въпрос. Е, част от проблема беше третиран, беше дадено решение, бяха дадени гаранции от е, фирмата и предложих отново да залегне в дневния ред тази тема, да бъде преразгледана и да бъде прегласувано. Бяха подготвени изменения така че сега ще преминем към гласуване с надеждата да гласуваме с по-голяма яснота. И така, изменение 3 на госпожа Грелия, господин Дарден, на две части. Първа част, кой е за, против, няма такива, въздържали се, прекрасно, Втората част, докладчикът обаче е против. Кой е за? Зелените. Кой е против? Всички останали от групите. Отхвърля се четвърто изменение. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Мнозинството е против, отхвърля се. Компромисно изменение А на докладчика, кой е за? Благодаря ви, кой е против? Благодаря, въздържали се. Приема се. Пето отпада, при това положение шесто изменение на доклад... докладчика е против, кой е за? Може би ще трябва да броим. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Как така не? Кой е против? Да, има мнозинство гласове против, няма въздържали се, шесто отпада. Седмо изменение, докладчикът е против него, кой е против, същото мнозинство, отхвърля се. Осмо изменение. Докладчикът го подкрепя, кой е за? Благодаря, кой е против? Същото мнозинство, но с обратен знак. Приема се. Девето изменение. Докладчикът е против, кой е за? Кой е против? Благодаря. Същото мнозинство. Десето изменение на господин Алваро. Кой е за? Кой е против? Само социалистите. Приема се. Единайсто изменение на социалистите, но не се подкрепя от докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърля се. Първо изменение на Алваро, този път е против докладчикът. Кой е против? Кой е за? 6 души, против мнозинството, отхвърля се. Второ изменение отпада, след като е приемто първото, но то пък отпада, затова гласувайте по второто, за, против, въздържали се, същото мнозинство, отхвърля се и така по целия текст, кой е за, благодаря, кой е против, въздържали се, социалистите се въздържат, а и зелените, моля за извинение. А, Джеймс също. А, Джеймс ръка под маст. Благодаря. И така, приема се доклада. Поздравление за докладчика. Благодаря на всички групи за тяхното сътрудничество. Радвам се от този резултат като председател на бюджетната комисия. Така, сега Имаме обаче още доклади на госпожа Матера, защото не само Рено представлява интерес. Така, сега по отношение на Португалия. Имате този списък. параграф 1, изменение 2, подкрепено от докладчика. Кой е за? Проблем ли има? Може ли да гласувате в, за Португалия? че да се възползваме от това. Е, толкова по-зле за вас. Е, срам за вас. Е, просто мисля, че трябва да уволните всичките си сътрудници. <laughs> Окей. Okay. donc le и така, Португалия. Изменение второ. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение не се подкрепя от докладчика. Кой е за? Авторите. Кой е против? Всички останали. Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто изменение – Докладчикът е против. Кой е за? Това вече е интересен резултат. Кой е против? Трябва да броим. Всички ли си носят картите за гласуване? Добре. Да проверим електронно. Надявам се, че и аз си нося картата. Работи ли машината? Работят. Е, само, че искам потвърждение дали имам право да гласувам. Не, до този момент никой не е гласувал. Всички ли са гласували? Аз не съм гласувал. Какво да гласувам? Аз съм като Гяран. Добре. Председателят е гласувал, така че край на гласуването. 15 за, 19 против, отхвърля се. Става дума за четвърто изменение. Пето изменение, същите вносители. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Само социалистите. Приема се първо изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Центъра. Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по текста. Кой е за? Кой е против? Два гласа против. Въздържали се, приема се. Така, поздравления за докладчика. Сега, по-нататък. С Барбара приключихме ли? А, няколко думи, Барбара, ако може да а, ни кажете няколко думи за тази точка, която вчера не можахте да представите, днес няма да гласуваме. Ще ви изненадам, господин председател. Исках да да ви представя случаят с Италия. като докладчик за Италия 3 милиона 900 хиляди приблизително, това е размерът, за 528 работници в областта Трентино и на 5 декември ще се извърши гласуването а в, плена... в комисията през декември в пленарна зала. Това е. За Португалия гласувахме. Виждате колко кратка бях. Благодаря, госпожо докладчик. Добре, сега преминаваме към доклада на госпожа Вертман, отлаган на два пъти. Момента е настъпил за гласуване. Давам думата на доклад. Благодаря, господин председател, Съвсем накратко искам да благодаря на всички колеги за конструктивното сътрудничество. Е, изменение 12 не беше оттеглено и искам да кажа, че по него имам положително становище. Благодаря. Прекрасно. Става дума за изменението Кодзолино. Положително гласуваме. Не, се, не е оттеглено това изменение. И се подкрепя от докладчика, за разлика от това, което казва списъка за гласуване. 12-то изменение. А, готова ли е групата на социалистите за гласуване? Започваме с четвърто изменение. Докладчикът е за и авторът. Кой е за? Против? Електронно да проверим това. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Моника пък гласува права. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Какви са резултатите? 21 за, 13 против. Приема се четвърто изменение. 24-то изменение на госпожа Карвалио. Съвместимо от части с четвърто, което току-що гласувахме. Кой е за? Против? Три гласа против. Въздържали се? Приема се. Пето изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Шесто на госпожа Вертман, кой е за? Против. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 за, 13 против, приема се. Седмо на докладчика. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приема се. 20. Докладчикът не го подкрепя. Кой е за? Никой не е за предложението господин Хартонг. Отхвърля се това изменение. 21. Кой е за? Няма никой. Против? Отхвърля се. 22. Има ли някой за? Няма. Отхвърля се. 23. Същото наказание. Осмо на докладчика. Кой е за? Какво прави НП тук? А кой е против? Много са против. Електронна проверка по осмо изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. 12 за, 22 против. Отхвърля се. Госпожа Паксас. Да, сигурни сте, че госпожа не е транссексуален депутат. Да, аз мислех, че господин, но секретарията ми казват го. А да не би пък да изпраща депутата жена си да гласува. Е, компромисно предложение едно. Кой е за? Против. Три гласа против. Въздържали се. Приема се. Девето на господин Хартонг. Има ли някой за? Отхвърля се. Десето на господин Паксас. Отхвърля се. Единайсто на Хартонг. Отхвърля се. Дванайсто на, на, на Андрея Кодзолино. Мъже, да? Докладчикът е за това изменение. Кой е за? Против. Добре. Електронна проверка. Le vote. Le vote. И така, край на гласуването. Ще разпространим тук сега снимки на господин пак с който прилича на Джордж Клуни. И така, по това изменение, 12 на Кодзолино, 13 за, 21 против, няма въздържали се, отхвърля се. 13 на Хартонг, някой има ли за, няма. От 14, 15 на Хартонг, 16 отхвърлени са. 17, 17 докладчикът е за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ, изменение на докладчика, след като беше отхвърлено 17-то, кой е за? Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Бързо гласувате. Прекрасно. Край на гласуването. 21 за, 13 против. Приема се. 18 трябва да гласуваме по него. Част е обхваната от 17, но то пък беше отхвърлено. Докладчикът е за, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Деветнайсто. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се, само е не против. Трето на докладчика. А, то е съвместимо с 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма против, така ли? Въздържали се? Няма. Единодушно, госпожо Вертман. Поздравления за госпожа Вертман. И така, сега ни остават само трансферите. Да, Хелга. Благодаря, господин председател, по трансферите. 12 трансфера. Боя се, че трябва да ги разгледаме един по един. Започваме с 6. Става дума за трансфер от 800 хиляди евро, евро за службата за, външ, за външни преводи, защото има все повече и повече нужда от а, превод. А, става дума за един доста важен транспорт, може, може, трансфер. Може ли да имаме малко повече е, обяснение от страна на администрацията? Има ли някакъв представител на администрацията? Ако няма, аз мисля, че трябва да го отложим, защото от една страна е, ратуваме за намаляване е, разходите по преводите, от друга страна увеличаваме. Благодаря, господин председател. Както знаете, службата по превод е, е не, е, не може контр, да контролира и да решава какъв брой страници да преведе. А, за първите 8 месеца от годината бяха, бе установено, че обема на преводите е е, се увеличил с 34%, така че просто без тези 800 хиляди евро няма да можем да постигнем целите си и да направим необходимото. В такъв случай, казва докладчика, е, да гласуваме за. Значи, първия трансфер за, против, въздържали се, приема се. Следващо, следващия трансфер решение за промяна в Агенцията за защита на личните данни. След като 6 отделни институции са успяли да постигнат акредитация. Аз предлагам да гласуваме този трансфер, който се подкрепи от докладчика за против. Въздържали се, приема се следващо. След това е, е, економическия и социален съвет иска трансфер на 52 000 евро към бюджетна линия телекомуникации, за да може да има допълнителни средства за пилотен проект. Няма никаква причина да отхвърлиме това решение. Сега за економически и социален съвет. Кой е за, против? Въздържали се, приема се единодушно. Продължаваме, госпожо Комитета на регионите иска пета трансфера. Става дума първо за допълване с средства бюджетната линия за експертизи, защото след влизането от сила на Лисабонския договор, Комитета на регионите трябва да а, обсъжда и проблемите, свързани с енергетиката и има разширяване полето на действие в други сектори. За това обаче не съм сигурна, че тази, това искане наистина е оправдано. Може би колегите имат нещо да кажат или ако има и някакъв представител на комитета на регионите. Може би просто може би някакви обяснения, за да няма след това някакви последици, които да не сме предвидели. Колеги, някой от вас дали е представител на комисията за регионално развиждане. Господин Кромбек, който е представител на Комитета на регионите. Можете ли да отговорите на въпроса на докладчика, ако обичате? Добър ден. За 2011 година бихме искали да се засили тази бюджетна линия. Беше отхвърлена на първо четене на съвета. И понеже, не, понеже смятаме, не могат нещата да бъдат върнати назад, обаче в момента имаме възможност да е, да освободиме средства от други линии и за това бихме искали тези средства да се прехвърлят на тази бюджетна линия, свързана с експертизата. Благодаря. Е, казахте, че финансовите обстоятелства са били а, е, сложни и затова тази бюджетна линия е била а, отрязана от а, съвета. Може би е добре да вдигнем праговете и да финансираме области, които са важни за организациите. Аз подкрепям този трансфер. Благодаря ви, господин доклад. Yes, um, I, I for... Аз просто поисках коментари от колегите. Сега виждам, че има и, пред... и обяснени от представителя на Комитета на регионите. В такъв случай аз ви предлагам да подкрепиме този трансфер. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. И сега а, съда. Не. А, според мен има още четири. Господин господин, Европрейс, е, господин е, председател. Става дума за 400 000 евро за допълнителна експертиза за развитието на интранета на Комитета на регионите, плюс е, малко повече от 37 000 евро към линията за покупка и поддръжка на софтуера, както и да се увеличи е, с 119 е, 000 евро е, финансирането на два проекта за информационна технология, както и засилване бюджетната линия за конгреси и конференции, за да могат е, да, за да може да се организира петия петата европейска среща на високо равнище на регионите и градовете. Така, значи става дума за четири трансфера за Комитета на регионите за, против, въздържали се, приема се единодушно. Госпожа докладчес. Um, of... Сега съвет, съда на европейските общности. Има три, искане, три искания за трансфер, 3 милиона евро, 175 хиляди и 204 хиляди евро по трансфер номер 7. Едното е свързано с намаляване на финансовите бреме за бъдещи години. Съда отлично осъзнава проблемите, с които се сблъскват държавите членки в момента. По този начин ще се, намалят, ще се намали административното бреме за заплащане на е, всякакъв вид режийни раз, разходи, свързани с е, градите. Е, аз по принцип съм против тези искания. Ако колегите имат други мнения, сме готови да ги изслушаме. Кой е за тези трансфери? господин председател. Щом доклад... ако докладчика е съгласен, аз мисля, че трябва да анализираме този проблем и бих ви предложил да отложиме гласуването, за да имаме време да разгледаме нещата. Сега под, бих по принцип бихме могли, тъй като им срока е до 5 декември, така че бихме могли да гласуваме на следващото заседание. Да, добре, а, казва докладчика и аз съм съгласна. Добре, тогава ще оставиме съда да а, взема решение и да излезе с решение на следващото ни заседание. Така, това беше за трансферите. А сега бюджета на комисията. И давам думата на Сидония, която има доста трансфери. Може би някои могат да се гласуват там блок. Аз набързо се консултирах с Барбара Матера за 29-то, защото смятаме, че е прекалено рано, не можем да вземем решение днес и ще го гласуваме на следващия, следващия път. 37 мобилизиране на Европейския фонд за глобализация. Аз, аз ви предлагам да гласуваме за. Е, сега мисля, че трябва да ги гласуваме по-отделно обаче. Кой е за? Против? Португалия. Нали за Португалия? Господин Бокрош. Въздържали се? Един въздържа. Така. Значи 37 се приема, другите Сидония. А, е, преди това смятах, че трябва да ги гласуваме амблок, но сега ми се струва, че е по-добре да, да, глас, да гласуваме по-отделно всеки трансфер, тъй като става дума за политическо чувствителни проблеми и може да има някакви е, проблеми. За 43 става дума за продукти от рибарството, 500 000 евро. Като е, просто не, не знам как поради каква причина Европейския съюз плаща по-малка, по-малки отчисления в е, международни е, организации. Просто би било интересно да се разбере защо се плаща по-малко защо членския внос в е, международни организации е по-нисък. Ако комисията може да ни отговори, би било добре просто да знаем за какво става дума. Благодаря, Сидония. Комисията може ли да ни отговори защо е така? Да, господин председател. Просто разлики в обмена на валутите понеже а, а, просто има съпоставяне между силното евро и долара. Затова. ми значи да живее силното евро. Така, значи имаме е, обяснение кой е за, против, Изабел. Просто е така, на. Добре. Хуб, въздържали се. Изабел не обича а, рибните продукти изделия. 44 става дума за, за предприемачеството и иноваторството. Две програми и подпомагане на малки и средни предприятия и гаранции за заеми. Парите идват от най-различни бюджетни линии. Опитах се да видя защо има неосвояване е, като че ли това неосвояване е, се дължи предимно на забавяне на сроковете, по-късно внасяне на проекти и така нататък. И комисията на практика си е дала сметка, че някои споразумения няма да бъдат изпълнени. За нас е, новаторството и предприемачеството е приоритет, така че аз бих ви посъветвала да подкрепим този трансфер. Виждам, че има и една, един ред е, Берес на името на нашата социали... колежка социалистка. А сега, кой е за този трансфер, за против е, 45-то е, се приема 46-то. 46-то споразумение с Гвинея Бисао. Дали докладът, докладчик има мнение по въпроса? Доколкото знам, няма проблеми, защото, доколкото разбирам, против Протокола е подписан вече. Да. Сплъскавали сме се с подобен проблем. Протоколът се изпълнява. Трябва да се издължат средствата и доклада на колегата Алфонси всъщност ще се ще касае е, ще касае по-нататъчните действия, а тук вече са, са средства, които са, се дължат. Така че няма смисъл да чакаме е, доклада Алфонси. Изабел, права ли, прав ли съм? Вижте сега, може да, може да го гласуваме и после, след, е, след е, гласуването на Сидония. Няма никакво значение сега или после. Кой е за Гвинея Бисахо? Благодаря. За, против. Въздържали се, приема се с мнозинство. Разбира се, това не предопределя гласуването по доклада е, И Следващия, госпожо докладчик. 47 става дума за спора между съвета и другите институции за индексиране на заплатите 2009-2010, за да се покрият разходите по индексацията на заплатите на работещите в комисиите Средствата са от неусвоени средства, включително и устен превод от страна на фрилансъри. Аз имам известни резерви и бих искала да има някои така да ни се обяснат, защото, както казва за, против, въздържали се. 49-то, госпожо докладчета. Това е важен трансфер, свързан с хуманитарната помощ. Става дума за 33 милиона 860 хиляди. 000 за хуманитарна помощ, свързана с наводнения в Пакистан. Знаете, че Европейския съюз беше поел ангажименти за да подпомогне тази страна. Средствата идват от, спешна, от резерва по спешна помощ и бих искал да ви кажа, че ако а, приемем този трансфер, ще, изпъл... ще изпразним изцяло резерва. Но ако други бедствия се появят междувременно, те ще могат да бъдат финансирани от 1 януари нататък. Така че благодаря ви, до госпожо докладчик. Значи, кой е за, против, въздържали се, а един въздържал се все пак. Така, значи трябва да се молим Господу да няма а, природни бедствия междувременно. И Нашето, наше, наше, нашето решение е една забрана за по-нататъчни природни бедствия, поне до края на годината. Защото инак ще трябва да се сблъскваме с сложни проблеми. Инфо 2, инфо 3, госпожо докладчик. Бих искала да спомена, че единият трансфер е от фонда за рибарство за международното споразумение и другия трансфер, трансфер е в рамките на кохизионната политика. Това са едни много технически трансфери мисля, аз мисля, че няма нужда да ги гласуваме, просто те са за информация, доколкото разбирам. Да, да, просто, просто за да бъдем информирани. То те са в рамките на маржа на маневри на комисията, така че ако има някакви възражения, комисията може да преразгледа решението си. Не виждам възражения, просто тези трансфери са извършени от комисията и благодарим на комисията за това, че ни уведоми. Така, приключихме с гласуванията. Ти в такъв случай да се върнем към Гвинея Бисао и рибите. Благодаря ви. Не обичам риба наистина, но става дума за 1800 тона риба за 7 милиона евро, част за рибарството, част за административни разходи. Парламента трябва да е, даде съгласие и е, от нас се иска да подкрепиме е, това тези средства. Знаеме, че Гвинея Бисао се сблъсква с а, проблеми относно управленията на средствата, така че трябва да, се, а, да има мониторинг и проследяване на а, начина по който се разходват парите, но при всички случаи аз а, при, призовавам да подкрепиме това споразумение. А, значи, няма проблеми с гласуването. Има само едно, един параграф, заключения, който предлага да подкрепиме споразумението. Значи, препоръка и и ако препоръката се отхвърли и приемеме цялото споразумение, ще, ще е, приемеме становище за отхвърляне на споразумението. Комисията по рибарство ще гласува на 24 януари, а пленарна зала през февруари. Е, точка разни няма нищо. Приключваме с заседанието.